Bueno, buenos días. Vamos a ir empezando porque... Добър ден, нека да започнем, защото ако не, няма да ни стигне сутринта. Благодаря ви. Вчера работихме много интензивно и днес започваме с нови сили. Изпълни с много надежди. И така. Започваме с точка 12, познание за морската среда 2020. Това е доклад по собствена инициатива, който беше възложен на госпожа Мария Досева Патрао Невиш. И за да можем да използваме морско морското дано за целите на устойчивото рибарство или по-скоро фотографирането на морско рибарство е необходимо да се изготви такъв доклад. Дам думата на госпожа Патрал Невеша. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Да, наистина, както вие казахте, това е доклад по собствена инициатива. Смятам, че това беше добра идея на нашата парламентарна комисия да вземем решение, че ние искаме да има един такъв доклад по познанията за морското дъно, познанията за морската среда, защото това предложение е изключително многоаспектно, многоаспектно всеохватно по своята природа и рибарството. В момента практически не е застъпено мисля, че един подобен документ следва да бъде важна основа за синята економика, която Европейския съюз иска да разработи. И това е една неотменна част и на стратегията Европа 2020. Затова изключително е важно рибарството да бъде представено така, както заслужава за да можем да гарантираме устойчивото използване на моретата. Абсолютно съм наясно с това, че рибарството много често се подлага на критика и често несправедлива критика. И за това смятам, че дори още по-важно да покажем, че рибарството наистина трябва да бъде застъпено в такива документи, както в предложението на комисията. И така, когато става дума за познанията за морската среда 2020, основната цел на Европейската комисия е да има картографиране на морското дъно с възможност за промяна в резолюцията. Procura-se. Uh... Е, и, както вече казах, това е един мащабен, многоаспектен проект и той съдържа всички възможни видове информация. Много разнообразни данни за океаните тези данни ще се събират, ще се обработват, ще се предоставят, включително и на широката общественост, макар и на различни нива, за което ще говоря по-подробно малко по-късно. Смятам по тази причина, че рибарството трябва да заеме достойното си място. И що се отнася до познанията за морската среда 2020, рибарството трябва да се впише в този проект, да допринася за него, а също така и да получава полза и подкрепа от него. Както се изказвах и преди пред нашата комисия, разделих мой доклад на няколко части. Първо, източници на информация и видове данни. Второ, събирането и предоставянето на данни, след това обобщаването и взаимното вързване на данни и след това надлежното тълкуване и обработване преди това на данните. Ръководих се от това при изготвянето на доклада. При първата част, източници на информация и видове данни, тук е важно да се признае, че има най-разнообразни органи от публични и частния сектор, които разполагат с данни за дейността в областта на рибарството. И те могат да участват в процеса на цифровото картографиране на морското дъно. Някои от тези данни вече са събрани и държавите членки са изпратили такива данни на Европейския съюз, особено що се отнася за данните за самия рибарски сектор. Независимо от това има други източници и видове данни, които също така биха могли да бъдат използвани. И има също така органи и институции, които могат да бъдат източник на данни. Това се отнася и до дейностите за наблюдение на рибарството. Това е много важно също така за картографирането на дейностите. Същото въжи и за данните, които се внасят в електронните дневници или дневници на хартия, също така в дневниците, които се водят на борда на кораби, включително рибарски кораби. Има също така важни данни, които се получават в резултат от научни разработки – всички тези данни следва да се събират. И има различни варианти за това как това да се прави и това разбира се виси от формата и вида на данните. Как можем реално да гарантираме това, че тези данни се събират надлежно и се предоставят надлежно? Смятам, че е необходимо да създадат механизми за улесняването на получаването и предоставянето на информацията. Необходимо е да се създадат условия и диференцирани нива на достъп до такива данни. Очевидно, това най-вече въжи за данните за рибарство. И разбира се, трябва също така да създаде механизми за опазване на поверителната информация. При рибарството, разбира се, има и търговски интереси, търговска тайна – които трябва да се зачитат. И когато става дума за събирането на данни за дейности в областта на рибарството, вече споменах, че имаме данни и от научни проекти и разработки. Тези данни много често се получават благодарение на финансирането на Европейския съюз и, или държавите членки. Затова смятам, че тези данни трябва да са достъпни при положение, че те се финансират от публични средства. Също така има данни, които се придобиват чрез финансиране от частни източници, източници от частния сектор. Тук трябва да гарантираме също така наличността и предоставянето и на тези данни, така че да може да се извлекат максимални ползи от това по-широко предоставяне на данни и информация. В случаите, когато за целите на конкурентоспособността съответните субекти, стопански субекти, например, не биха искали да разкриват данни, ние можем да използваме продукти на данни, т.е. по-агрегирани данни, т.е. ще има различни нива на подробност и на вид на данните в зависимост от тяхната поверителност или липса на такава. Също така казах, че е важно да се знае и да се отчита откъде идват данните, защото е важно за интересовани страни да знаят кой е първоначалният източник на данните и да поиска допълнителни данни, например. Но това за мен се отнася по-скоро за втория етап. Също така предоставяне на данни за движението на корабите и флотите. Тук, разбира се, ще има един поверителен компонент и, разбира се, също така трябва да опазваме търговската тайна. То, това се отнася до различни видове данни, включително и данни от апаратурата и дневниците на борда на корабите. Тези данни могат да събират по-отделно, но например, името на кораба, тогава ще бъде заличено и няма да се знае кой точно е кораба, който е бил източник на данни. И, както казах, данните и тайната, по-скоро на данните, може да се щити, ако се работи с агрегирани, обобщени данни. Става дума за дейността на, примерно, цялата флота или другият вариант е, може да се гарантира определен период от време между събирането на данни и предоставянето им. Това също е важно. Периодът от време между изпращането на данни и тяхното предоставяне. Също така трябва да отчитаме данни от научни разработки в областта на рибарството, които са важни. Що се отнася до данните на публичните органи в държавите членки, тук трябва да зададем минимални параметри, и, но важното е да осигурим еквивалентни условия и формати за цели Европейски съюз, за да избегнем ситуацията, в която има държави членки, които предоставят много информация, други държави членки, които почти не предоставят информация. Затова смятам, че трябва да зададем минимален набор от параметри за информация, която задължително ще се предоставя. За да гарантираме това, че имаме максимален обем данни, предоставени от държавите членки. Което говорим за информация в резултат от научни разработки, които са поне с 50% финансирани от Европейския съюз, тук трябва да заложим изискването за задължително предоставяне на данни. И също така е важно да се разработи график, за да се знае ясно кога трябва да се предоставят данните. Според мен е разумно, когато имаме научни проекти или разработки, да се вземе решение за един разумен период за публикуването на резултатите от разработките и след това да се предоставят данни. Т.е. може да се наложи някакъв мораториум преди данните, които са получени в резултат на научна разработка, да се публикуват. Следващото е необходимо да се гарантира ефикасното обработване и тълкуване на данни. Това означава, че трябва да се контролира, потвърждава качеството на данните. Качеството на данни е от ключово значение за надежността на данните, затова имаме нужда от един общ стандарт. Изключително е важно при събирането и обработването на данни от държавите членки, важно е да създадат общи протоколи, общи модели, хармонизирани между държавите членки, както, например, това вече се използва за взимане на образци от данни, за предаване на данни, така че вече има модели, които можем да използваме, тъй като вече има такива общи за всички държави членки процедури. Предоставянето на данните за рибарството зависи от това доколко са сложни данни. Например, за необработените данни могат да се зададат по-упростени параметри и критерии, а за по-сложната, по-многоаспектната, по-специализираната информация могат да се дадат по-осложнени, по-взискателни критерии. Мисля, че изключително важно да се получава информация от всички държави членки, защото искаме да има хармонизиране на количеството, качеството и формата на данните, изпращани от държавите членки и в последствие на анализа на данните на нивото на Европейския съюз. И накрая, как да се извлече максимална полза от процеса на тълкуването на данни. Тук смятам, че ще бъде изключително важно да подчертаем това, че имаме нужда от добро управление и добри модели за текуща дейност, за целия процес на събирането, обработването и предоставянето на данни. Смятам, че тук е изключително важно също така да придадем постоянен статус на европейската мрежа Емотнет, мрежа за събиране на данни. Също така трябва да имаме и други конкретни тематични портали в рамките на мрежата Emotnet. Например, наскоро имаше създаден портал за дейността на човека в морета, но мисля си, че рибарската дейност е важна. Дейност я служава собствен портал. Но също така е важно е тази платформа е мотнета, т.е. режда за наблюдение на данни за морската среда. И важно е да гарантира че също така наблюдаването на данни чрез сателити да бъде обвързано с данните, които се събират в рамките на EbotNet. Трябва да не допускаме дублиране на дейностите и увеличаване на разходите. обратното трябва да инвестираме повече в ефективно управление, а не да увеличаваме броя на органите, структурите, които вече съществуват, нещо, което води дублиране на дейностите от там неоправдани разходи. Тоест, ние се стремим да направим повече с по-малко пари. Това е една много амбициозна инициатива Познанията за морската среда 2020. За това трябва да гарантираме това, че информацията за рибарството има достойна роля там. Има нужда от конкретен план за действие са заложени в него средносрочни и дългосрочни цели. И това ще бъде резултат от съгласувани съвместни действия между Европейския съюз и държавите членки. Не е достатъчно да има написан план, пълен с добри намерения. Имаме нужда от план за действие. Един един реален работещ план с, с цели, с, с механизми за оценка и анализа, да, които да посочват дали и до каква степен са били постигнати тези цели. Няма нужда от още един прекрасен план, който до нищо не води. И накрая, подобен проект изисква много стабилно финансиране и дори още по-важно – гаранция за непрекъснатост на дейността. Не можем да мислим краткосрочно. Ние трябва да осъзнаем, че за този проект непрекъсността на изпълнението е от жизноважно значение. Струва си да се инвестира в този проект, защото резултатите от него ще бъдат изключително полезни в светлината на гарантирано устойчивото развитие и устойчивото рибарство. Това е нещо, което трябва да бъде гарантирано. И като част от проекта Познания за морската среда, това, което аз представих днес, като цяло е един преглед на моят доклад, който е подобен на текста, който вече беше представен тук в парламентарната комисия, ние имахме обмен на мнение. Имаше и работен вариант на документа, който беше разпространен. Този вариант получи подкрепа и от тогава се постараха да включа аспекти, които първоначално не присъстваха в текста, така че да подобря текста. Така че това, което аз току-що ви представи, отразява и тези нови моменти. Председателят, благодаря ви, госпожо Патроневиш. Vielen Dank auch an unsere Berichterstatterin. Das ist ein sehr guter Bericht, muss ich sagen, sehr ausführlich. Wir hatten ja eben schon uns damit befasst. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Патрал Невец. Докладът е отличен. Ние имахме възможност да проведем и едно изслушване по темата, много интересно. Така получихме и повече данни, повече информация. Изключително важно действително е да се събират и данни за рибарството, да се направи картографиране, на морското дъно. И е, във всички случаи в бъдеще ще има нужда от повече информация, ако искаме да постигнем едно по-добро използване на морските ресурси. Аз е, лично съм е, голям застъпник на това да има интегрирана морска политика и затова именно подкрепям тази инициатива. За мен тя е от ключово значение. Вещарството е практика, която е съществувала от най-древни времена. И за нас в момента е важно да има последователност, приемственост, както говори е, докладчикът. Има мрежа вече, да е платформа MODNet, но е също така изключително важно данните, които ще бъдат е, предавани към тази платформа, да бъдат представени в съответния е, подходящ вид. Е, защото картографирането до момента не покрива голям, т.е. покрива много малка част от територията на морските и океанските дъна има в резултат на научни проекти доста данни, ще има и в бъдеще такива, но много често тази информация всъщност е собственост на частни е, дружества и не е толкова лесно да имаме достъп до нея. Именно и за това трябва да се е, помисли как бихме могли да получиме достъп. Трябва да предвидим определени стимули. В противен случай не смятам, че ще можем да се ползваме от тези данни. съответните дружества или институти, които е, събират подобни данни, трябва да се предвидят стимули за тях, за да могат е, те да бъдат готови да предоставят тези данни. Примерно, ако те са готови да предоставят данни, ние бихме могли да им предоставяме средства за научни изследвания. И е, съответно да изискваме данните да се предоставят в съответния формат, което ще ни спасти необходимостта в последствие ние да ги обработваме. В всички случаи рибарството и всички данни, свързани с тази дейност, са изключително важни. И ние сме настоявали да имаме възможност да, да получаваме подобен вид данни и за ресурсите в морето и да се възползваме от тях именно по такъв интегриран начин от много дълго време. Аз лично и моята група либералите ще подкрепят докладчикът, ще подадем някои изменения, но те ще бъдат незначителни. В никакъв случай няма да целят основни промени в доклада. Благодаря. Аз е, искам да е, предам извиненията на господин Арсенис, който е основният докладчик сянка от социалистите и демократите, за това, че той не може да бъде тук. Аз е, ще представя няколко момента от негово име. Благодарности и поздравления за докладчика за нейната работа. Съгласни сме с доста аспекти, но има и някои неща, с които не сме съгласни. Приветстваме интегрирането на съществуващите данни за риболовната дейност в Европейския съюз и желанието да има карта на морското дъно с различна разрешаваща способност. Тази, тези данни могат да се използват от Международната организация за риболов, когато се решават основни въпроси за рибарството. А, по отношение на данните за различните е, риболовни дейности, трябва да се а, е, насърчават събирането на данни, включително и в а, е, дейности по а, риболов в по-дребен мащаб. Трябва да има определени е, изисквания за начина по който се събира и съхранява данните в отделните страни членки, да има приемственост, да има съответно финансиране, особено е, дългосрочно такова в времена на криза. Но е, не сме съгласни с това, че трябва да има конфи... защита и конфиденциалност на данните, защото данни, които се е, събират с европейски средства, трябва всъщност да бъдат подсигурени с различни нива на достъп. В е, е, момент на финансова криза и липса на средства, когато се използват данни от, средства от данокоплаци, и обществе публични средства, тези данни трябва да бъдат оповестявани публично, но естествено не могат да се оповестяват е, данни, които са свързани с е, е, търговски тайни. Вече въпрос е кои данни биха се считали за конфиденциални, примерно обема на улова, това са неща, които трябва да се уточнят. Параграфи 7, 9, 11 и 12 са проблематични за мен и ще подам изменения. Страните членки трябва да се съобразяват с изискванията на конвенцията от Орхо за достъп до данните за и а, достъп до правосъдие по отношение на околната среда. Освен това, искам да подчертая, че е, инициативата трябва да има за основна цел идентифицирането на ценни е, морски екосистеми, е, местообиталища и е, възможност и, е, и областите, където могат да се възстановяват рибните запаси. Благодаря. Thank you very much. Um... Благодаря. Искам да попитам докладчика. Британското правителство ще трябва ли да предостави цялата информация, която има за морското дъно? Може ли да очакваме процедура по нарушение, ако не направим това? И още нещо. Като вземем предвид гласуването вчера, при което нашата комисия гласува за субсидиране на траулерите, които вредят на така и така намаляващите запаси от риба. Е, искам да попитам, не може ли да се дават субсидии, за да се картографира морското дъно, вместо някои видове кораби да ловят риба. Може да се плаща на капитаните да правят нещо подобно. Мислили сте тази възможност? Госпожа Лювин, благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Темата е изключително важна. Морските екосистеми не признават граници между държавите членки. Това е първото нещо, което трябва да се припомним, когато говорим за морското дъно и за океаните. Ето защо има голяма логика държавите членки да си сътрудничат, ако искаме да защитим някои от уязвимите морски екосистеми, би следвало да разполагаме с данни за тях, а днес няма достатъчно данни – не знам колко голяма част от морското дъно е картографирана, но мисля, че не е много. В някои държави членки има въведени мерки за защита в рамките на отделни части от морето, където има видове, които са заплашени в други държави членки това не е така и ето защо трябва да има някаква координация. Така че картирането на морското дъно е важно не само във връзка с синия растеж и във връзка с разбирането на състоянието на, на морското дъно. Просто имаме нужда от всички тези данни и трябва да ги споделяме. Съгласна съм с докладчика, че следва да има задължителен формат за тези данни. Трябва да се уточни как те ще изглеждат, за да може да бъдат и съпоставими. Освен това трябва да има задължително публикуване на данните. Като цяло, трябва да признаем, че океаните са обществено благо. Така че поверителността, свързана с тях, е, търговските тайни, всичко това може да се постави под въпрос. Океаните са на всички, те са и на бъдещите поколения и трябва да знаем какво се случва там. Мисля, че океаните наистина трябва да са на всички и трябва да се подчертае това дебело. казаното от господин Агнио е вярно. Ние субсидираме големи части от общата политика в областта на рибарството, което става въпрос за събирането на данни и което става въпрос за колективното управление. Говори се вчера за това дали трябва да се субсидира изграждането на нови плавателни съдове. Значи, ако искаме от хората да дават пари за нещо подобно, можем да се опитаме да поискаме нещо в замяна, да им дадем нещо в замяна. И данните за морското дъно са минималното в това отношение. Госпожа Тома. Благодаря. Благодаря на докладчикът. Искам да кажа, че споделям мисълта колко важен е този доклад по собствена инициатива. Именно защото все по-често констатираме напоследък, че ние като парламентаристи е, не можем да взимаме отговорни решения без да разполагаме със съответните данни като това означава, че или ще имаме изкривени решения, или е, ще трябва да взимаме прекалено общи мерки. И е, по отношение на е, принципа на предпазливостта, ако го прилагаме като алфа и омега в цялата наша дейност, няма да бъдем достатъчно ефективни. Тук се засягат много различни теми. Е, първо, е, че има не малко морски видове, които, за които няма данни, няма наблюдения, Също е, е трудно да се установи какъв е свръхкапацитета когато има достатъчно данни, бихме могли да направим това за отделни флоти, за отделни страни членки. За момента това не е възможно. Освен това, все още не е като картографирано морското дъно и в такъв смисъл ние не сме наясно къде са най-уязвимите му области. Също има немалко проблеми, свързани с липсата на данни и невъзможността да се вземат отговорни решения. Един такъв проблем е примерно липсата на данни за смьорката. Също смятам, че трябва да дадем известни приоритети в това отношение, за това какви данни ни трябват, примерно капацитета, свръхкапацитета е тема, която е много важна, картиографирането на океанското дъно, установяването на а, уязвими зони, а, също запасите за най-търгуваните видове, върху не малко е, досиета сме работили, но не можем да ги включим в нашите разсъждения, защото всъщност нямаме достатъчно е, свършена работа по отношение на е, събиране на данни. Също хармонизирането на формата на данните и метода им за събиране и, и компактиране. Ние можем да имаме огромни е, обеми от данни, но ако те не са сравними, ако не могат да бъдат съпоставени на европейско ниво, е, това не води до никакви полезни резултати. Сега колегата, който постави въпроса дали британското правителство ще е задължено да предостави данните, те трябва да си отговарят на въпроса дали са в Европейския съюз или не. Ако са, ще спазват правилата и ще трябва да ги предоставят. А що се отнася до публичните данни и поверителността, не смятам, че сега тук трябва да започваме един изкуствен дебат. Първо трябва да се намерят съответните решения – така че и данните, и съответните компилирани данни са достъпни до всички, обществено достъпни, защото това е едно обективно условие за демокрация. А, от друга страна, източниците могат да бъдат обработени по такъв начин, че да не се засяга търговски интереси. 7, 8 и 12 параграф имат отношение към този въпрос и аз не смятам, че трябва сега да започваме един дебат, който ще измести всъщност проблематиката. Благодаря. Сега от името на комисията има ли някой желание да каже нещо? Заповядайте. Is... Комисията смята, че доклада е добър. Виждаш се, че разбирате какво е положението с данните в областта на риболова. Разглеждате и двата аспекта. Говорите за необходимостта да има откритост, но и поверителност. Трябва да се защитят частните компании. Това го подчертавате, така че ние смятаме, че доклада е добър. И същината на доклада, а именно, че данните за риболова трябва да са налични и да бъдат съпоставими спрямо други данни. Всичко това е на лице, тъй като рибарите трябва да могат да съпоставят данни за своята цел. Например, ако имаме възможност за сравняване на данни по отношение на хвърлянето на хайвера, това ще доведе до по-ефикасен риболов. Комисията на следващ етап ще предвиди търгове за тези данни и за тяхното предоставяне. Естествено, искаме да се стигне до по-ефикасна администрация по отношение на данните от областта на риболова, Оперативната ни цел би била да се интегрират всички данни от областта на морската страна и риболова на едно място. Т.е. всичко, което се прави в областта на риболова, в областта на Коперникус, в областта на интегрираната морска политика, всичко това да е на едно място. Освен това, искаме да включим частния сектор в тази дейност, като целта е, ще бъде частния сектор да дава повече данни, когато е възможно. Освен това, той трябва да може да има думата по отношение на събирането на данни и в тази връзка ще се обсъдят различни варианти за действие. Третата ни цел е да се създаде по-добра процедура за вземане на решение относно това какви данни трябва да се събират защото в момента по отношение на морското дъно не е ясно какви са приоритетите и къде са пропуските. Ако вземем предвид старата парадигма, по силата на която данните се събират за една цел и се използват само за една цел, тогава е лесно да се определят приоритети. Но ако се събират данни от дълбочина от голяма дълбочина, за да се насърчи риболова, тогава това не е съвсем ясно. Ето защо трябва да се помогне на държавите членки да решат какви точно морски данни трябва да събират, как точно да ги събират. Значи това са трите ни цели. Отново обобщавам. Всички цели на едно място, т.е. интегриране на процеса, на второ място да се включи частния сектор и на трето място да се създаде по-добра процедура, за да може държавите членки да определят какви са им приоритетите. Ползите и разходите естествено ще бъдат оценени в специална оценка на въздействието. След това ще има пътна карта, онова, което вие наричате план за действие, това вероятно ще се случи в началото на следващата година. Благодаря. Благодаря. Госпожа Патряо, искате ли да обобщите съвсем накратко? Да, благодаря ви. Съвсем накратко. Отбелязах си всичко, което беше казано и мисля, че като цяло хората са съгласни по две неща. Първо, че това е важна сфера и че рибарството трябва да бъде изцяло включено в този проект. И въпросът за предоставянето на данни е от основополагащо значение. Смятам, че това са сферите, по които всички сме постигнали съгласие. Има някои значителни предимства при предоставянето на данните след тяхната обработка и въобщаване, има някои въпроси, които поставих в моя доклад и за които не споменах по-рано. Например, целият въпрос за капацитета на флотата и особено, що се отнася до отделни територии за рибарство, отделни видове, защото знаете, че понякога говорим толкова обобщено, че в крайна сметка това не означава нищо. Можем да говорим за свръхкапацитет, Точка. Обаче ние трябва да говорим, например, за свръхкапацитет на каква флота, в какви морски зони, спрямо какви видове и това ще ни позволи по-лесно да коригираме нашия подход, да го адаптираме към реалната ситуация. Един друг въпрос, на който очевидно не се спрях достатъчно подробно преди, е въпросът за това, как да се определят най-уязвимите морски екосистеми. Това е изключително важно. Има определено и вече извършена картографска дейност, но тя не е достатъчна. Имаше постигна доста добър напредък. Например, що се отнася до Азовските острови и економическата зона. Да, Азорските острови извършиха значителна дейност в тази сфера и бяха идентифицирани определени уязвимите морски екосистеми. И за това в мой доклад аз искам да има специална защита на тази зона, на тази територия. И поисках подкрепа за тази моя идея, обаче не получих тази подкрепа, затова трябва да сме последователни. Разбира се, има какво още да се направи и то много. Едно от важните неща е определянето на уязвимите морски екосистеми, но ние не можем да спрем до там. Ние ще ги определим и какво по-нататък. Ние, разбира се, трябва да можем да ги защитаваме и то предвид конкретните характеристики на тези зони. Т.е. трябва да гарантираме надлежна защита на уязвимите морски системи, след като те са определени като такива. Също така един друг важен въпрос е предоставянето на данни. Тук много колеги говориха за това. Тук бих подкрепила казаното от госпожа Тома. Тя каза, че не трябва да се отвличаме с ненужни идеи проекти. Има данни, които съществуват, обаче има данни, които не се предават, не се събират, не се обобщават, не се обработват или не се използва единна платформа за тези цели. Целта е да се увеличи обема на данни, на обема на данни, които се предоставят. Не мисля, че някой би могъл да се противопостави на това. Има още една част доклада, нещо, което не е само моя лична позиция, но това е нещо разумно, а именно предоставянето на данни е нещо, което трябва да се извършва. И то по различни данни. Вие може това да го правите с необработени данни, с обработени данни, с продукти от данни, в зависимост от източниците. Така че дори когато данните не са винаги обработени. Дори в този случай вие може много ясно да посочите кой е източника на тези данни, така че заинтересованите лица да могат да установят контакт с източника на информация на данните. Също така стои въпрос за период от време между публикуването на данни и тяхното пълноповестяване, тяхното предоставяне – това е нещо, което много ясно посочва в доклада. И тук не става дума толкова с опазването или съхраняването на данни, по-скоро става дума за предоставянето на данни. Ако зададем различни нива на достъп до данни в зависимост от съображенията за поверителност, включително и търговската тайна, можем да изпаднем в ситуация, в която не се предоставят данни. Тоест, за това, може би, трябва да предоставим стимули, както казаха някои колеги. Мисля си, че тези два аспекта са взаимно свързани. Не можем да получим повече полезни данни, ако не създадем една здрава основа, която да позволява на тези, които събират данни, ще смятат, че за тях ще бъде добре, ще бъде полезно, ако предоставят тези данни. За това ние говорихме за стимули, например, когато става дума за рибарска дейност или за научни дейности. Т.е. тук трябва да се потърси баланс. Мисля си, че това е нещо, което е от всеобщ интерес. Ние искаме тези данни да се предоставят за най-различни цели. Обаче как да гарантираме това, че повече данни ще се предоставят? Да, отново, това е основният въпрос. Ако нямаме тези различни нива за различни видове данни, то мисля си, че тогава ще рискуваме много. И ако постигнем напредък с, с някои стимули, също така можем да се окажем в ситуация, в която не получаваме точно тази информация, която ни трябва. Ние знаем всички, че океаните са обществено благо, обществено достояние, но трябва също така да сме много внимателни. Да, наистина това е една сфера, която е свързана с общественото благо, обаче и финансирането също така е много често публично. И затова смятам, че когато има публично финансиране на някаква дейност, данните за проистичащи от тази дейност, следва да бъдат също така публични. И обаче, ако данните се получават от частни източници, тогава трябва да се помисли как да се предоставя тази информация, защото частните източници, източниците на данни от частния сектор не могат да се смятат задължени да предоставят информация. Затова трябва да помислим как да направим така, че повече данни да са налични, да се предоставят. Затова от стратегическа гледна точка трябва да гарантираме повече данни, които да се предоставят. Разбира се, няма съмнение, че благодарение на вашите изказвания, вашата помощ, ние ще можем да разработим нещо, което да е от всеобщ интерес. Председателят, благодаря ви. Искам да кажа, че на 17 юли е крайния срок за внасяне на изменения. Преминаваме към следващата точка, към съобхватна стратегия на Европейския съюз в областта на рибарството по отношение на Тихоокеанския регион. Ние на предишното ни заседание извършихме първи обмен на мнения. Докладчика е госпожа Фрага. И госпожа Фрага сега ще ни представи доклада си. Ще дам думата на докладчика на комисията и след това на членовете на комисията по рибно стопанство. Разбира се, координаторите ще бъдат първите, които ще се изкажат, ако има такова желание. И така, докладчика, благодаря ви. Накратко ще представя доклада си. Ще бъда кратка, защото миналия път бях доста подробна. А, освен това, имам някакви проблеми с гърлото днес, за съжаление. Затова не съм убеден, че дори 10 минути ще мога да говоря. Вие се запознахте, надявам се, с доклада, който съм подготвила. Имате го на разположение. И за мен е по-важно да чуя вашето мнение. Целта на този доклад, както знаете, е да се създаде стратегия в областта на рибарството, включително и дългосрочна стратегия, най-вече в Тихоокеанския регион. Аз казах, че това е важно, защото това е една територия, която има голяма стойност за рибарството. 80% на улова на рибатон – в света се извършва в Тихоокеанския регион. И особено в западния и южния Тихоокеански регион. Централния, извинете. И това е един от регионите. Има 15 островни държави. Това е също така една зона, в която се извършва значителна по обем дейност, свързана с незаконния деклариран регулиран риболов. За това политиката на общността е насочена към този регион, включително сътрудничество с държавите от АКТБ. Всичко това е свързано и с бъдещето на споразумението от Котоно. Това споразумение изтича през 2020 година. И всичките сектори, обхванати от това споразумение, ще бъдат предмет на нова стратегия и нов регионален подход. Тук, разбира се, в доклада се занимавам с рибарството в региона. Има три основни организации, които се занимават с това. Между Американската комисия за тропическата риба ТОН, която обхваща район на източния Тихи океан от САЩ до Чили. Също така има организация, която е Комисията за риболова в Западен Централ Тихи океан, който се занимава с опазването управлението на рибатон и други силно мигриращи пелагични видове, например Атлантическия сафрит, също така и има регионална организация управление риболова, риболова в южната част на Тихия океан, която се занимава с, с пелагичните видове и също така в тази област оперират пелагични траулери. присъствието на кораби от Европейски съюз като цяло е доста ограничено в този рим. Европейския съюз е подписал споразумения за партньорство в областта на рибарството с Кирибати, Сломоновите острови и Микронезия. Последното от тях така не започна да се прилага. преговорите с Соломоновите острови са де-факто блокирани. Госпожа Лювин е докладчик по споразумението с Кирибати и състоянието на прави Соломоновите острови. Що се отнася до нещо отношение с, с островните държави, то Европейският съюз проявява интерес към тях, защото там има много ИИЗ. И това са 20% от международните води. Така че интересът на Европейския съюз към тези страни е много голям и с основание. Европейският съюз следва стратегия, която по-скоро средоточена върху централната, а не западната част на Тихоокеанския регион. Това е свързано с дейността на флотата. За това благоприятства и споразумението с Кирибати. Мисля си, че до сега не е имало дългосрочна стратегия от страна на комисията спрямо Микронезия. pesca más antiguo. Por eso la estrategia. Ние смятаме, че стратегията на Европейския съюз, стратегията, която е предложена на комисията, която обхваща островите на Кок и Тувало, е една стратегия, която би трябвало да обясни комисията, тъй като ние очакваме напредък в преговорите. Стратегията на комисията в момента придобива по-добра форма. Искам също така да кажа, че в Тихоокеанския регион има добра традиция на създаване на регионални организации и и основните субрегионални организации са форумът на Тихоокеанските островни държави и Организацията на страните по споразумението от Наура. От 90 и от 1988 година има многостранно споразумение от държавите от региона с САЩ. И 14 милиона щатски долара ежегодно се предоставят в рамките на тази организация като годишна финансова компенсация. И по този начин също така се разрешава риболовната дейност на 55 кораба с мрежи Гъргър. Аз вече говорих, че трябва да Работим по-интензивно с държавите от споразумението по Науру. Тяхната риболовна дейност е свързана с схемата за дните за използване на кораби. Това позволява и дълги пътувания, дълго извършване на курсове от риболовни кораби. обаче много често се критикува тази схема за дните на използване на хора и че тази схема за търговия с дни на улов по-скоро, че е доста ненадежна и непрозрачна, а, но дори при това положение тази схема не се зачита. Но ако тази схема за търговизни за улов стане по-прозрачна, тя може да стане един много ценен инструмент. Бих искала да ви напомня, че има едно средносрочно междинно споразумение за партньорство с Папуа Нова Кине и с Фиджи. То отразява новия подход в търговските отношения между Европейския съюз и държавите от АКТБ. Това междинно споразумение проистича споразумението от Котону. И това междинно споразумение отчита един широк спектър от продукти. Ние трябва също така да отчитаме, че страните по това споразумение зависят много сериозно от приходи от риболова. Има също така много страни, които не само обещат много силна риболова, но и на преработването на риба и Европейският съюз смята да им даде определени преференции. Например, Сейшелските острови се оплакват, че те имат нужда от същите отстъпки, каквито вече се ползват Папуа Нова Гвинея и Фиджи. Смятам, че това изисква по-сериозно внимание, тъй като проблемът стои. Обаче се радвам на това, че Генерална дирекция търговия на Европейската комисия започна по-сериозно да се отнася към този проблем и започна да интенсифицира своите преговори с държавите от КТП. Така че виждаме сега опити за подновяване и интензифициране на преговори, така ще бъдат обхванати всички държави от АКТБ в Тихоокеанския регион. Ние знаем, че за тези страни рибарството е изключително важна дейност. И както и генерална дирекция търговия и генерална дирекция морска търговия, трябва да направят определени отстъпки. Разбира се, ако и страните от другата страна на масна на преговорите също направят отстъпки. При това става дума и за прясна и замразена риба, и за обработена и частично обработена риба. Вече говорех за това, че Европейският съюз трябва да мисли за своята конкурентоспособност и не трябва да допуска разлика в отношението между страните с които води преговори или сключва споразумение. Необходимо е да се гарантира прозрачност на това, как страните използват схемата за търговия с дни за улов. Предполагам, че преговорите ще продължават бъдеще и И се надявам, че това ще помогне да се преодолее проблема с незаконния, нерегулиран и нерегулиран риболов в региона. Освен това, мисля, че комисията трябва също така да мисля какъв ще бъде нения подход към страните, които не спазват правилата. Така че това са факти, които показват, че една по-голяма прозрачност в областта на рибарството и неговото управление трябва да бъде приоритет. Тъй като Европейския съюз трябва да гарантира устойчивостта на ресурсите, устойчивостта на рибарство в този регион. Това следва да се обвърже и с политиката за развитие – в този регион Европейския съюз е втория по големина донор след Австралия. Тихоокеанските държави получават около 745 милиона евро от 10 Европейски фонд за рибарство. И тези средства включват 74 милиона за отвъдморските държави и територии – от тази сума само 17 милиона са предназначени за секторна подкрепа на рибарството, което означава, че това са по-малко 2% от средствата. Нека да не забравяме, че рибарството е един от най-важните източници на приходи за страните от Тихоокеанския регион. Госпожа Ловин също така говореше за това. Всички тези страни гравитират към САЩ, към Нова Зеландия, към Австралия, що се отнася до тяхната търговска политика. Просто защото тези страни, за разлика от Европейския съюз, насочват повече средства към рибарството в своите взаимоотношения с страните от Тихоокеанския регион. И ние казахме, че наистина е важно Европейския съюз да възприеме собствена стратегия за рибарството в Тихоокеанския регион. И тук трябва да помним и за двата аспекта. И за рибарството, и за политиката за развитие. Както казах, днес се постарах да бъда по-кратка. И това, което искам да кажа, че нещата могат да се подобрят и за това ще ни помогат на една наистина дългосрочна стратегия. Европейски съюз трябва безкомпромисно да продължава борбата с незаконния, недеклариран нерегулиран риболов. и стратегията, която следва Генерална дирекция търговия, като че ли може да доведе до определени подобрения в тази сфера. Мисля си, че всички сме съгласни, тук включваме комисията и сектора, че трябва да се средоточим върху региона с цялата му специфика. Трябва да възприемам един регионален подход. Затова е необходимо да има едно регионално рамково споразумение, в което да заложим основните ни подходи към най-важните видове рибарска дейност. Това се отнася и до достъпа, и до управлението. И разбира се, приоритета, е борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Знам, че госпожа Любина е съгласна с мен по този въпрос. Това може да бъде нещо, че е необходимо да се гарантира прозрачност, включително, що се отнася до референтния тонаж. Разбира се, ние винаги в процеса на преговорите можем да отправим конкретни изисквания към нашите партньори по преговори. Защото, както вече споменах, например, става дума за 55 кораба с мрежи Гъргър. Но мисля, че можем да възприемем един по-регионализиран подход. По този начин нашата роля ще бъде засилена, що се отнася до рибарството в този регион. Трябва да разчитаме също така и на регионалната организация, защото много от островните държави няма достатъчен капацитет сами по себе си. Така че мисля, че е добре да можем да засилим капацитета на тези организации, например Риболовната агенция на форума на Тихоокеанските островни държави. Може би бях прекалено подробно, господин председател, но с удоволствие ще слушам моите колеги. Благодаря, Кармен. Всички разбрахме, че ти владееш отлично проблемите на АКТБ. Давам думата сега на госпожа Майснер, която искаше да се изкаже. Благодаря. Благодаря на докладчикът за толкова подробния доклад. Факт е, че в този случай стратегията за рибарство в този регион засяга много различни видове риба. В азиатския район специално се разширява дейността по рибарството и има засилен интерес към сключването на споразумение с Европейският съюз. Е, става дума за 15 островни държави. Е, Кирибати, Микронезия и Соломоновите е, острови вече са в процес на преговори, но в Микронезия споразумението бе отхвърлено, в Кирибати дебатът е дълъг. Преговаря се по споразумение с много други страни. Докладчика повдига много важни и важни добри моменти, примерно по-добра координация между различните отрасли и сектори. Факт е, че търговията, рибарството, преработвателната индустрия трябва да се разглеждат в едно е много важно. Трябва да има и последователност, също се говори е, в доклада за това последователност на политиките. Важно е да има и регионален е, подход, както се говори в доклада. Това е изключително, действително актуално за рибарския сектор. Е, смятам обаче, че трябва да се направи разграничение между някои споразумения. Примерно споразумението за Кирибати и доста колеги са скептични. За мен регионалният подход е много важен и не мисля, че в споразумението с Кирибати той се отразява достатъчно добре. Затова ние трябва да имаме много ясна представа какви са целите ни и какво искаме да постигнем в, с това споразумение. Също така трябва да даваме по-голяма подкрепа на сектора, да подкрепяме и е, местните е, рибарски дейности. Питам се дали е необходимо да има такова разделение на краткосрочна, средносрочна и дългосрочна стратегия, защото в края на кращата е необходимо да действаме незабавно. И ми се струва, че в едни бъдещи преговори ще е необходимо да отчитаме именно това, че трябва да се усъвместяват всички политики, а не да изчакваме с някои от тях, е, които да започнем от по-късна дата. После, комисията очаква да има економически споразумения с е, държавите от Тихоокеанския регион, за да може да имат достъп до е, помощ. Да, принципно това е така, но в края на краищата най-важно е да има последователност в политиката ни за развитие. И именно там трябва да сложим акцент. В края на краищата това е, така е аспект, който се е застъпвал и до сега в момента в споразуменията, но има моменти, които следва да се променят. Много е важно да се отчитат условията за устойчиво развитие на риболова, да има подкрепа за местните рибари, е, да се види всъщност до каква степен те получават подкрепа в борбата си срещу незаконния риболов. И то именно на регионално ниво. Смятам, че тук трябва да има сериозен елемент на сътрудничество. Като цяло докладът е много важен, особено защото той е, отразява необходимостта от двустранни е, политики и регионално сътрудничество. Благодаря, госпожа Майснер. Давам думата на следващия оратор. Благодаря. Благодаря на докладчикът. Е, напълно съм съгласна. Изключително важен е доклада, е, изключително навременен. Европейския съюз и страните от АКТБ са в процес на договаряне на ново споразумение за економическо сътрудничество и е, е много необходимо сега да се обсъди темата за рибарството. Факт е, че тези страни са на другата, от другата страна на планетата. Много малко от нас са ги е, посещавали. Е, и аз присъствах на някои е, срещи, които на място, е, което беше изключително полезно, за да чуя какъв диалог се води там. Госпожа Фрага подчертава, че Европейския съюз е всъщност втория най-голям донор е, на помощ за развитие след Австралия за региона. Така че, когато става дума за донорство, за сътрудничество, за развитие, Европейския съюз има отлична репутация в региона. Всички е, отчитат е, това е, в е, този регион. И съм напълно съгласна с госпожа Фрага, че е абсолютно странно, че само 2% от помощта за развитие отива в подкрепа на рибарството. Не знаех това. И смятам действително, че това съотношение трябва да се преосмисли, защото основният природен ресурс в този регион е рибата. Това е което те разполагат там е най-големия запас от рибатон, 80% от производството на рибатон идва от този регион и най-голям потребител, между другото, е Европейския съюз. Тоест, ние имаме връзки с този регион в това отношение. А, и факт, че ние сме един от най-големите донори, но всъщност имаме твърде малко кораби там а, с парагади или с мрежи гъргър. Четири са тези с парагади. Така че е, странно е това. Това са някои от нещата, които открих, когато участвах в срещата на регионалните организации там. Е, Тоест е, има известен дисбаланс между репутацията на Европейския съюз в този регион, който има много добра репутация по отношение на помощта за развитие и не толкова добра по отношение на помощта за револов. Защо? Защото се счита, че Европейския съюз не спазва регионалните споразумения за управление на рибните запаси. Знам, че комисията сега ще ни обясни, че регионалните е, схеми за търговия с Низа улов са тотално непрозрачни и така нататък. Но така или иначе това е система, която е въведена от е, ред е, малки островни държави в региона. Не помня в коя година, преди известно време. Е, и се разпределят дните за улов на всяка страна, която е член на споразумението от Науру. И съответно тези дни се разпределят и може да се търкува с тях. Една страна може да ги продава на друга. И всички държави от региона спазват този режим. Штатите също, Австралия го спазват а Европейският съюз е, не. Е, ние настояваме да е, имаме достъп по същия начин, по който се действа с всички споразумения за риболов, т.е. на базата на тонаж. И това създава много големи търкания в региона. Госпожа Фрага отбеляза. Ние чухме, че представителите на малките държави общо взето се изказаха в посока я се махайте, няма вие да ни казвате какво да правим. А, що се отнася до споразумението е, с Кирибати, ще обсъдя, ще изложа всички тези там в моя доклад. Но в края на кращата е, Кирибати е, подписа едно споразумение, което излиза извън режима за търговия с дни за улов, което и създаде много, а, много неприятни чувства, много а, агресия към Европейския съюз и е, други страни се отказаха да подпишат е, споразумения с Европейския съюз, защото казаха, че ние е, не искаме Европейския съюз да ни казва каква схема за риболов да имаме. Ние искаме да се придържаме към схемата търговия с на улов. Така че ние трябва да бъдем конструктивни. Използваме помощта за развитие в подкрепа на тези страни и членки и можем да я използваме е, в борбата с е, незаконния, нерегулиран и недеклариран риболов. А, също може да се използва и за целите на науката, събиране на данни. Там можем да бъдем един много конструктивен партньор, да създадем едно така е, позитивно отношение в региона, да се отчете факта, че ние сме готови да сътрудничим. И трябва много да внимаваме, когато започнем да преговаряме е, по споразуменията за економическо партньорство, да не се представяме като тези, които пристигаме и искаме да вземем техните ревни ресурси и им казваме какво да правят. Е, значи ние сме донори, даваме помощ за развитие и трябва да внимаваме каква имидж, каква репутация си създаваме в региона. И като се има предвид всичко това, споразумението за економическо партньорство, госпожа Прага в момента предлага, да не даваме е, дерогации за определени региони и островни държави, ако те не ни предоставят достъп до права за риболов а, добре, значи това е предложението на Генерална дирекция търговия. Аз реших, че го прочетох някъде в вашия текст. Коментари извън микрофона има. Да, госпожа Фрага казва, че това не е предложение на... Не, нейно предложение, е предложение на Генерална дирекция търговия. В точка 11 се казва, че комисията не следва да дава дерогации на държави от АКТП, ако няма реципрочни ползи за рибарството, като достъп до рибни ресурси в тези страни. Това е точка 11 от доклада. Разбира се, мога да отправя този коментар и към Генерална дирекция търговия, но трябва да бъдем много внимателни в тези преговори, защото едно споразумение за економическо партньорство, така както аз го разбирам, следва да бъде възможно за реално партньорство. Тоест не само развитие, но и чисто елементи на търговия. Ние в края на кращата имаме дълг към тези страни те са бивши колонии, някои от тях на, европейски, е, на страни от Европейския съюз. Те са развиващи се страни, така че основната цел е да има сътрудничество, да има подкрепа и да им се осигурява развитие. И е, искам да отбележа, че нашата група подхожда изключително предпазливо към тази тема, т.е. как ще им поискаме те да ни дадат достъп до основния си природен ресурс. Не трябва да забравяме, че Европейския съюз от друга страна е много голям пазар, с много голяма е пазарна мощ, а от друга страна сме основен донор, т.е. може да създадем впечатление, че им се натрапваме ако не предоставим помощ или достъп до нашите пазари. Тоест много е деликатно съотношението и трябва да се внимава. После искам да а, попитам за дерогациите за улов в региона. Вие изказвате много от опасения за регламента за незаконен, нерегулиран, недеклариран риболов, че ще има страни, които като влязат в подобни споразумения, ще се опитат да избегнат спазването на този регламент. Смятате ли, че това е възможно? Не знам. А, може би комисията може да коментира това. И последно, за е, търговията с дни на улов. Споразумението с Кира Бати те е, самите са прехвърлили е, определените им дни за улов с около 80%, което е доста иронично. Е, ние от една страна не признаваме тази е, схема, от друга страна ще е, ги критикуваме. От трета страна имаме споразумение с страната, която най-много е нарушила този режим. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Нека в началото да кажа, че силно приветстваме този доклад относно Тихоокеанския регион и благодарим на докладчика за това, че засяга този въпрос по начин, по който всъщност се стига до отразяване на нашите цели на комисията. Ние искаме да има едно съобразяване и с други политики в областта на търговията, околната среда, например. И всъщност е, това е един пример за регионален подход, в който се включва сътрудничеството, последователността между различните политики на Европейския съюз. Мисля, че много от елементите, за които се борихме и които са очертани в нашето съобщение, е, вече са тук в този доклад. Е, госпожа Лювин говори за нашето съобщение. Основният елемент в доклада е необходимостта от общ цялостен подход за различните дейности на Европейския съюз, тъй като тук имаме риболов, имаме търговия, имаме помощ за развитие. Каква е отправната ни точка? Устойчивостта за всеки сектор. Устойчивостта в крайна сметка ни води в рамките на WCPFC, когато преговаряме освен това за споразумение за партньорство и така нататък във всички области общо взето. и трябва да се отчете мултипликационния фактор, ако мога така да се изразя, на последователните действия. Устойчивостта е свързана с ресурсите и тяхното управление, но и не само. Тук се включва политиката на контрол на Европейския съюз и създаването на система на многостранни нива, защото говорим за силно мигриращи видове. 90% от улова на тези видове се случва в изключителната економическа зона. Има една многостранна организация, която е против цялостното управление на тези ресурси. И без помощта на тази многостранна организация едва ли ще успеем да опазим ресурсите. Регионалният подход така както е предвиден в този доклад, е нашата основна цел, както вече казах, в рамките на WCPFC, но и по отношение на споразуменията за партньорство. Госпожа Лювин каза, че тук имаме един много добър приятел – Ние не сме много доволни от тази схема търговия с дни за улов. Тя като че ли не постига своите цели. Става въпрос за конкретни цифри. Тази схема търговия с дни за улов беше предвидена за първи път през 2008 година. По това време имаше замразяване на дните някъде около 30 000 дни. Няколко дни по-късно, няколко години по-късно, когато направихме анализ през 2011 година, стана ясно, че дните са 46 000. И това са дни, които са дни за улов най-вече в изключителната економическа зона. Ето защо ние трябва да следим за това, че управлението е на ниво, което изискваме от всички други региони. Например, Северно море. Исландия също има изключителна економическа зона и ние не сме доволни от това, което се случва там. Така че Европейския съюз трябва да каже какво смята, че трябва да се направи, за да има устойчивост. И ако тези страни не искат да чуват това послание, така стоят нещата. Мога само да кажа, че много съжалявам. Това е политиката на Съюза по отношение на риболова. По отношение на краткосрочния средносрочния, дългосрочния подход. Мисля, че това са едни добри подходи. Това е една добра идея, идеята на, на различните подходи, когато се предвиждат бъдещи разговори с форума на тези държави в Тихия океан. Схемата за търговия с дни за улов не се прилага обаче от този форум. И този факт трябва да се отчете. В краткосрочен план, както беше подчертано, ние имаме мандат от съвета да започнем официални преговори за устойчив риболов с островите Кук ще има съответно официални преговори. Те ще започнат на 22 юли. Тези преговори и мандата на съвета отразяват принципите, които бяха договорени спрямо реформата на ОПЛР. Не искаме да отстъпваме от а, тези принципи. Що се отнася до споразуменията за економическо партньорство, Генерална дирекция търговия има водеща роля. Ние работим заедно с тях, като естествено основната цел тук е устойчивостта, както вече подчертах. Няколко пъти сме казвали в рамките на Комисията за риболов в Западния и Централния Тихи океан, че прозрачността не е основна черта на, на системата, която се използва там. Аз също съм бил в този регион като госпожа Лювин, даже три пъти съм бил там и не разбирам каква система се използва от азиатската флота, от американската флота, тъй като американците също преговарят за някакъв брой дни, само че до миналата година те бяха изключени от тази схема търговия с незалов. Казахте, че имаме четири кораба с парагади и 4 кораба с мрежи гъргър. Това е така. Някъде се говори за 14, но не е 14. По 4 са те. Максимум 5 по отношение на парагадите. Така че Европейския съюз не може да се разглежда като основната заплаха за устойчивостта в този регион. Естествено, опитваме се да укрепим устойчивостта, но това не е лесно, когато разговаряме с нашите партньори и приятели от азиатските страни или САЩ. Няма да навлизам в подробности по отношение на различните споразумения. Отново казвам, искаме да има ясно очертан подход по отношение на различните споразумения за економическо партньорство. Микронезия, например, не е от основен интерес за нас, но тъй като там става въпрос най-вече за високо мигриращи и силно мигриращи видове, трябва да се е, отдели внимание. Както добре си спомняте, искаме да има внос на риба, който да е устойчив. Ние сме държава, пазар за тези страни. Системата в момента не е достатъчно ефикасна, не е достатъчно прозрачна. Говоря за системата за търговия с за улов. Ние можем да преговаряме за включването на тази система търговия с за улов в междустранен план на някакво ниво, например WCPFC, но това трябва да стане по един изключително прозрачен начин и трябва да има уточнения предварително. Е, Благодаря за обясненията. Този регион е огромен, така че и ние можем да продължим дебата безкрайно дълго, но сега давам думата на докладчика да приключим възможно най-кратко. Благодаря. Искам да се обърна към госпожа Лювин. Е, искам да кажа, че осъзнавам какви са тези противоречия. Тя казва, че Кирибати не спазва схемата търговия с ни за улов и казва, че споразумението с Кирибати се основава на тонаж, на улов е, и тук тя смята, че има по-добра възможност за контрол. Онези, които не се съобразяват с схемата търговия с дни в момента не се санкционират и трябва да се направи нещо. Освен това, тази система включва в себе си едно подспоразумение, по силата на което се казва, че тази система се прилага в рамките на цялостно споразумение, например споразумението от Науру като тези страни имат възможност да си обменят броя дни, да го договарят по някакъв начин помежду си. Съливан, например, не приложи тази възможност, но Кирибати я приложи. И както каза госпожа Лювин, би трябвало да се следи какво се случва. Освен това, многостранното споразумение с САЩ. САЩ са изключени, те имат номинален брой дни. По отношение на споразумението от НОРУ. така се казва в доклада, през 2011 година номиналните дни в споразумението с САЩ са били 2777, но в действителност е имало 8000 такива дни, така че и САЩ не спазва споразуменията. Освен това, комисията е права. В регионалните организации за риболова има много страни, не само Европейския съюз, които поставят под въпрос тази схема търговия с низа улов. Както знаете, двете системи, търговия с низа улов и системата на риболовен ден, казано така, по някакъв начин се допълват и всяка страна има отделни права по тези схеми. Схемата търговия с дни за улов не е прозрачна, обаче. Тя не се зачита от тези, които участват по нея и в допълнение може или не може да се използва в далечни води. Кирибати, например, не искат да използват тази система и те казват, че не искат да им се налага нещо, което не бихме наложили сами на себе си. На второ място по отношение на споразуменията за економическо партньорство, трябва да сме пределно ясни. Европейския съюз използва митнически концесии в рамките на тези споразумения, за да окоръжи економическото развитие в тези страни. За да получат преференциално третиране, продуктите трябва да идват от тези страни. Това е логично. Например, ако има преференциално споразумение с Папуа Нова Гвинея, целта е да се развие сектора в тази страна, а не в Филипините, например, а това се случва на практика. Тоест, ние на практика помагаме друг флот. Това е един конкретен пример. В Папуа Нова Гвинея тайландците и филипинците е, финансират, инвестират е, дейността и се възползват от ресурс, който е заплашен от изчезване и те получават лицензи за улов на риба там. Така че трябва да сме изключително предпазливи. Съгласна съм с казаното, че ако искаме да увеличим действието във времето на една дерогация, например по отношение на, на правата на происход, това не трябва да става за абсолютно всички. Защото не може всички да се възползват от а, една такава схема. Обикновено тези държави ни казват, добре ще проучим онова, което ни предлагате. Само, че ние трябва пък да кажем, че не искаме да работим, за да улесняваме живота на тайландците или на филипинците, например. По отношение на помощта, вие сами казахте, че помощта се цени много високо от Европейския съюз. Това обаче не въжи за риболова. Това е едно недобро положение. И ето защо риболова трябва в бъдеще да получи малко повече важност, да бъде хвърлена малко повече светлина върху него, защото той също играе ключова роля. И е, съответно трябва да се хвърли светлина и върху онова, което прави нашия флот там. Госпожа Фрага, за съжаление, не говори в микрофона и е малко трудно да се разбере онова, което казва. Е, всъщност така приключвам. Кармен, ла пасион, ла пасион, Кармен, се bien, се bien, се bien. Добре, добре, Кармен. Е, във всички случаи благодаря. Е, датата за подаване на изменения е 18 юли, така че побързайте. Е, в нашата комисия ще гласуваме на 5 септември. Благодаря за този толкова затворен дебат. Сега преминаваме към изменение на регламента за създаване на система за контрол на общността за карантиране на спазването на правилата за обща политика в областта на рибарството. Докладчик е Изабел Тома. Тя ще ни го представи съвсем набързо и за сега разглеждаме работния документ. Давам думата на докладчика директно. Благодаря, господин председател. Работният документ, както установихте, в никакъв случай не представлява доклад, а просто един методологически документ, за да видим дали в края на краищата сме на едно мнение по въпроса как ще се действа е, по процедурата за създаване на е, система, прилагаща разпоредбите на Лисабонския договор. Е, в случая става дума да се класифицират различните мерки при създаването на система за контрол. Изпълнителни актове, делегиране актове или процедура по съвместно вземане на решение. И защо предлагам аз е, този предварителен методологичен документ? Защото считам, че се намираме в един изключително щекотлив е, е, област, т.е. системите за контрол. И е, в, е, за някои регламенти темата е действително изключително е, чувствителна, примерно за прекратяване на разрешителни или санкции евентуални и всички въпроси, които са свързани с подобни елементи. Е, трябва да бъдат първо огледани от професионалисти, но трябва също така да се отчете и отношението на гражданите. Също трябва да се види дали съответните разпоредби, експертите да видят това, се прилагат еднакво в отделните страни, да се отчете мнението на обществеността а, ние също трябва да можем да насочваме съответните документи към съответните видове актове, с които те се приемат. Комисията работи в съвета с експертите по изпълнителните актове. Делегираните актове се предоставя всъщност е, изпълнението и контрола на съответните разпоредби на комисията. И третия е, вариант е, е, че една част от тези мерки могат да останат да се решават по процедурата на съвместно вземане на решение. И ние именно трябва да решим как да се е, направи това разпределение. Затова и давам този документ с няколко предложения. Първо, някои от делегираните актове, е, така както те се представят от документите на комисията, могат е, директно да бъдат е, трансформирани в изпълнителни актове. Това може да изглежда лесно от юридическа гледна точка – защото си има съответната иерархия между различните законове и актове. Като разбира се, съотношението и към различните видове актове е различно, особено що се отнася до вземането на решение по процедура на съвместно вземане теоретически лесно може да се е, извърши пренасочването. Комисията е създала своего рода е, класификация между е, изпълнителното ниво и по-скоро политическото ниво на тези актове, но ние трябва да можем ясно да вземаме решение за какво, е, кои актове къде принадлежат. Защото когато решим, че определен акт е, следва да се изпълнява с изпълнителни актове, примерно е, Петра, колегата Петра Оневеш е, в нейния доклад споменава това, тогава разпоредбите трябва да бъдат абсолютно идеално хармонизирани, примерно за данните за морската среда, за да може да се изпълнява съответната процедура. Тоест, нещо, което на хартия изглежда много просто, в последствие, когато трябва да решаваме дали да го правим или не, какви е, задължения да създаваме, примерно за е, електронно регистриране на данните или как те да бъдат представени, за да могат да бъдат е, сравнявани, може да се окаже, че не е толкова просто да се създаде е, подобна разпоредба. И за това Макар, че целта е именно да сложиме ясна структура в нашите процедури, аз предлагам и е, да се направи една класация или е, иерархия на хармонизацията. По принцип, е, една система за контрол изисква много високо ниво на хармонизация, защото професионалисти, винаги ще има специалисти, които ще смятат в една страна, че са по-контролирани, отколкото в друга. И от друга страна ще има граждани, които ще смятат, че примерно контрола по отношение на рибарството не е достатъчно стриктен. За това в това отношение е необходимо е, всичко, що се отнася до санкциите, е, да подлежи на хармонизация и е, да се доближава по-скоро до делегирани актове, а не до актове за изпълнение. И за да приключа, за Европейския парламент тук се съждава една много важна възможност посредством делегираните актове, а им възможност да се произнесем предварително по съдържанието на пост, е, на експост контрола по силата на делегирани актове и ние можем да включим предварително елементи, свързани с, примерно, сигурността на данните или съдържанието, като това се направи по-скоро в областта на делегираните актове, а не на актовете за изпълнение. А комисията съответно следва да разработва подобни мерки и настоявам да го кажа. Когато имаме възможност предварително да определим съдържанието на делегираните актове, това е възможно по Лисабонския договор, ние ще можем да предвидиме и възможност за експост контрол. А, сега още не е ясно в каква форма ще стане това, но а, във всички случаи е, подобни действия биха могли да породят и възражения а, за това какви са правомощията на парламента. И е, вчера диску, дискутирах именно с е, колегата Санчес е, Преседо дали ние сме в състояние е, да изпълняваме експост контрол, е, който сме предвидели. Е, и е, във всички случаи трябва добре да си зададем въпроса, когато предвидиме мерки за контрол, дали сме в състояние по силата на правомощията от Лисабонския договор да пренаредим приоритетите на парламента по отношение на мерките, които се предвиждат. Благодаря, госпожа Ромева иска думата. Господин, извинете. Не, не, е, бъркам ли? Е, заповядайте. Благодаря. Във всички случаи е, благодаря на колегата. Аз бях докладчик на парламента за въпросите за контрола и споделям всички идеи на докладчика. И е изключително важно, действително, да има хармонизация, но да има и е, баланс, защото ключовия момент на контрола е да може да се изпълняват нормите и да има ясни сигнали от европейското ниво, че съответните страни могат да възприемат и собствени норми. Това е изключително важно и не мисля, че нищо лошо няма в това. Тоест, нормите са добри и много често не е проблем на регулацията, на изпълнението на нормативните текстове. Тоест, тук се съдържат два елемента. От една страна Лисабонския договор, тук се обясни проблема с делегираните актове, актове за изпълнение, но трябва да бъдем е, наясно, че е, обсъждайки тази тема в, в този контекст, т.е. прилагането на разпоредбите на Лисабонския договор, е, в този контекст не следва да не е, дискутираме и въпроса за това какво може да бъде подобрено. Просто е, трябва да тече дискусии в двете посоки. Комисията евентуално може да ни информира има ли някакъв е, срок за преразглеждане на нормативните текстове във всички случаи не е необходимо да, да избягваме дискусиите по едната тема. Можем спокойно да вървим и по двете. Регламента във всички случаи ни задължава, като тук е, става дума не само за бюджетни въпроси, но и за въпроса на капацитет е, за изпълняване на съответните разпоредби. Надявам се, че ще можем също така да разгледаме всички тези проблеми. Е, признавам, че не, не ги помня на изуст, току-що разгледах доклада, но да видим за всеки делегиран акт какво би означавало това, но като цяло мога да кажа, че споделям идеите на докладчика. Благодаря, Рау. Давам думата на Кармен Фрага сега. Да, благодаря ви много. Наистина извършихте много добра работа и не ви беше лесно. Самата аз се запознах много добре с проекторегламента и нещата са много сложни. Формулировките и идеите не винаги са ясни. И освен това, това, което се случва в съвета, се обсъждат твърде деликатни политически въпроси и нещата могат да бъдат много сложни, ако говорим за обичайната законодателна процедура, на процедурата на комитология. Аз предлагам да се работи в малки групи, защото нещата са много осложнени и могат да бъдат неразбираеми и тежки за хора, които не са специалисти. Имаше регламент 404, който беше по-скоро изцяло процедура по комитология, а не истински регламент. И в процедура за привеждане в съответствие с Лисабонския договор се предвиждат различни подходи, свързани с комитологията и те ще бъдат изпълнени. Но в момента става дума само за процедура по комитология и би било важно да се знае какви ще са последиците. Y a-t-il d'autres demandes de parole Il n'y en a pas. Donc, euh виждам други желания за изказване, затова давам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо, благодарности към госпожа Томаса за нейното представяне на доклада и това е прекрасна основа за започване на дебата. През септември ние възнамеряваме да почнем да работим по-подробно върху нашето предложение. Наистина това е един много сложен регламент, който предвижда привеждането на сега действащо законодателство в съответствие с Лисабонския договор. Наистина нещата са много сложни, както каза госпожа Тома. Освен всичко друго, въпросът е много деликатен политическа гледна точка. Комисията ще приложи максимални усилия за прилагане на 290 и 291 и наистина ще предвидим тези възможности, където има повече свобода за действие. Но отправната точка на комисията е, че трябва да се опираме върху междуинституционалното споразумение, което позволява да се тълкуват по-точно членовете 290 и 291 от Лизабонския договор. Например, това, че делегираните актове ще се отнасят към въпроси от по-политическо естество, а актовете за изпълнение ще се отнасят по-скоро към въпросите от техническо специализирано естество. Подобно тълкуване е нещо, с което съветът едва ли ще съгласи, а това на своя ред няма да ни помогне в бъдещата ни работа, когато преминем към заседания по тристранния диалог ние създадохме концепция, която беше заложена в меморандума за взаимно разбирателство между трите институции за тълкуването на член 290 и 291. Комисията смята, че колкото повече зачитаме междуинституционалното споразумение, толкова по-лесно ще ни бъде в бъдеще при триалога. Важно е да се помни това, че несъмнено има различни начини да се тълкува едно и също нещо, но вече в миналото са се предлагали тълкувания. Госпожа Тома споменава хармонизирането в своя доклад. Мисля, че това е изключително важен въпрос. И искам да кажа, че що се отнася до комисията, хармонизацията е от основополагащо значение. Затова изцяло споделяме целите на докладчика в тази сфера, но ако ми позволите, бих споменал един-два аспекта. Първо, има различни механизми за осигуряване на хармонизация и те далеч не автоматично, далеч не автоматично изискват един универсален подход, подход, който се разлучава върху незначителни подробности. Както си спомняте, съветът прие мащабна реформа на опор и обичайната практика е да се възприеме подхода на регионализация – регионализирания подход, така че когато става дума за хармонизация на стандартите и изисквания, това е нещо, което комисията ще подкрепи, но също времено. и ви моля да отчетете това, същевременно ние ще се придвижваме все повече в посока към регионализацията. И тази регионализация трябва да има реално съдържание, защото ако ние нямаме реално съдържание, ако стандартите са толкова ограничени от географска гледна точка, че те просто няма да могат да доведат до никакви положителни промени, то тогава ние просто съсипваме самата идея за регионализацията. Затова трябва да се потърси баланс, нещо, което не е лесно и трябва да сме много внимателни, когато определяме какви трябва да бъдат измененията към регламента. Трябва да гарантираме това, че ще постигнем нашата цел, а именно едни и същи правила до всички рибари в Европейския съюз, без географски различни, така ли, че трябва да оставим известна степен на гъвкавост, така че регионализацията, към която всички се стремим, е изпълнена с реално съдържание и служи на конкретно определена цел. Сега за прозрачността. Отново смятам, тук всички сме съгласни с целта, предложена от докладчика госпожа Тома, но ако ми позволите, ще кажа нещо повече. Да, прозрачността е нещо, с което всички сме съгласни, но комисията при скорошния тристранен диалог подкрепи всички инициативи на Европейския парламент за увеличаване на прозрачността, така че мисля си, че Европейската комисия показа, че е ангажирана с прозрачността, но тук трябва също да отчитаме някои въпроси, като, например, цялата идея за създаване на консултации с заинтересованите страни преди да бъдат подготвени предложенията на комисията. Тук трябва да отчетете, че ние не можем в тези конкретни условия да създаваме мерки законодателства, надхвърлящи правомощията на комисията, проистичащи от договора. И трябва много ясно да разграничаваме това, че комисията не може да е задължена да се консултира с заинтересованите страни, защото според нас задълженията на комисията проистичат от е, Лисабонския договор и са свързани с процедурите за делегирани правомощи, правомощи за изпълнение и съответните актове. Така че една от целите на комисията е, когато разработваме мерки не само за контрол, но и други мерки, комисията определено ще поставя специално ударение не задължително по закон, но доброволно да консултира, да се консултира с заинтересовани страни затова ние предложихме това и със законодателите одобриха консултативна процедура и съвет за провеждане на консултации. За комисията е много важна тази дейност, която, както знаете, е много сложна и ние ще се постараем да ограничим тематиката, която се предлага и цялостната идея на дейността е се прилагат механизмите за контрол, но адаптирани в светлината на Лисабонския договор. Но Затова комисията не смята, че този дебат трябва да доведе до внес на предложения, които нямат нищо общо с механизмите за контрол, а с други теми, които разбира се ми по себе са важни, но просто не се вписват в целите на тази дейност. А именно осигуряването на механизма за контрол и осигуряване на това, че той е в съответствие с Лисабонския договор. Аз разбирам колко е сложното колко е сложен този регламент. Но а, ако ние започнем да внасяме нови теми, то ние само излишно и направдано ще повишим степента на с което допълнително ще ни затрудни по време на триалога. Също така в този регламент Разбира се, могат да се включат други въпроси, като безопасност на борда на корабите и други, обаче това ще създаде проблеми с правното основание. Затова комисията би искала да ви помоли да ограничите този дебат до привеждането на механизмите за контрол в съответствие с Лисабонския договор. Към госпожа Фрага и господин Руева. Възможното преразглеждане на регламента за контрол, бих искал да ви кажа, че само преди няколко години е бил прият този регламент и ни продължаваме да го изпълняваме и някои от задълженията в регламента. Както си спомняте, не влязоха в сила автоматично слизането в сила на регламента. Беше оставен срок от една до две години за влизане в сила на тези задължения. Затова преразглеждането на този регламент в момента не се включва в нашите цели, в нашата програма. Ние искаме първо да видим доколко е успешно прилагат на този регламент и дали и вече след това ще мислим за евентуалното му произвеждане в бъдеще към госпожа Фрага за последиците от тази дейност. Последиците ще бъдат, че както и вие казахте, госпожо Фрага, че имаме този регламент за изпълнение – и ако броят на измененията към регламента по мерките за контрол е голям, и ако това означава, че наистина трябва да променим някои от нормите за изпълнение, които имаме в регламента за изпълнение, то тогава комисията ще промени сега действащия регламент за изпълнение и ще включи и делегираните актове и актове за изпълнение. Това е резервният ни план резервният ни вариант, но той ще се разглежда след като бъдат прияти измененията. Благодаря ви. Благодаря. Само една малка бележка. Е, бъдете сигурен, че ще се възползваме от е, разпоредбите на Лисабон до абсолютно максимална степен. И сега е, давам думата на докладчика, за да приключим това, тази обмяна на мнение. Благодаря съвсем накратко. Първо да благодаря на колегите за техния принос и е, за предложението на госпожа Фрага, а именно да е, направим една среща с е, докладчиците в Сянка през септември. Преди да изпратим документа за превод, така че да можем да поработим малко заедно. А, за да отговоря на представителя на комисията, ние няма, разбира се, да нарушим границите на възможностите за привеждане в съответствие с Лисабонския договор но е, решението да се насочи един, една мярка към една или друга е, процедура, особено по отношение на създаване на системи за контрол, това в край на кращата е политическа дейност. И е, по принцип, е, посредством делегираните актове, ние даваме е, възможност е, да работи комисията, но си за, запазваме възможността да има експост контрол от наша страна. Тоест, се опитваме да ориентираме предварително комисията в посоките, в която ние очакваме да се действа. Е, особено, както казахте, че по въпросите за хармонизация е, това е изключително важен е, момент от привеждането в съответствие с Лисабонския договор. После, въпроса за регионализацията. Знам, че вие много застъпвате тази тема въпроса е и за консултирането с регионалните консултативни съвети, считам, че е, в това отношение е, има два момента. Първо, комисия, парламента може в делегирани актове да предложи да има подобни консултации и така приетите след консултации е, делегирани актове ще бъдат одобрени от парламента. И второ, пак по темата регионализация, е, или по-скоро микроуправление, управление на е, микрониво, микроменеджмент. Що се отнася до контрола, подчертавам контрола, не смятам, че е добре да се предвиждат различни е, начини за действане конкретно за морската дейност. Защото знаете, че е, и експертите, и гражданите единствено ще потвърдят, ще, ще засилим всъщност подозренията и на експертите, и на гражданите, че няма достатъчно равнопоставеност в подхода. В изпълнителните актове определено се дава възможност за пристрастност, така да се каже, но специално по въпроса за контрола не смятам, че трябва да даваме възможност именно за подобна пристрастност. Защото е, контролите, проверките трябва да се изпълняват е, достатъчно адекватно, за да има и доверие от страна на гражданите. Благодаря. За 15 е, октомври се предвижда доклада, така че е, е, ние ще работим по нашия документ между време. сега е, преминаваме към точката морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони. Отново госпожа Тома е, е докладчик е, и имаме предвидена размяна на мнение. Давам думата. Благодаря. Тук е, става дума за е, проекто директива, представена от комисията. И след декларацията от е, Лимансо, министрите по морските въпроси решиха да се работи по интегрирана морска политика в рамките на син растеж и стратегия 2020. И за да се създаде този растеж в така, синята зона, т.е. в морските дейности, има ред е, аспекти, примерно данните, въпроса с данните, които обсъждахме сутринта, но също и е, да речем въпроса за използването на морското пространство е, в неговата цялост защото различните е, видове възможности за използване на морското пространство позволяват е, развитието и на нови е, дейности, иновативни дейности. А, сега рибарството, аквакултурата, морския транспорт са дейности, които се развиват от много дълго време, но има и нови дейности, примерно използване на морска енергия, е, добив от е, морската вода на различни е, ресурси, а използване и на потенциала на крайбрежните области. Затова въпросът е да се установи къде може да има евентуални е, конфликти е, при използването на морските зони, е, къде евентуално може да има конфликти върху, между целите за развитие на морското пространство и, и целите, които сме си поставили с оглед на опазване на околната среда. Комисията предлага е, директива, която от една страна очаква от страните членки е да създадат е, мерки за морско пространствено планиране, картографиране и мерки за използване, но и също така план за управление на крайбрежните и морските области т.е. да няма разнобой между съответните дейности, да речеме отпускане на концесии, без да се отчитат други видове дейности. Т.е. интегрирана морска политика и управление, което ще ни даде възможност да съчетаем интересите на всички участващи в процеса проекто директивата на комисията почива на съществуващата директива за стратегия за морските е, зони. Тук се засягат също и е, съответните правомещия на страните членки и на Европейската съюз за съответно и в областта на енергетиката и в развитието на морските зони. Какво друго да кажа? Аз вече съм говорила в нашата комисия. Аз съм абсолютно убедена, че ако искаме да съчетаем растежа на свързан с синята економика и да търсим създаване на работни места, е необходимо да, да разработим подобни инструменти и методи, и те да бъдат достатъчно съчетани помежду си, да има елемент на общо планиране. Също така трябва да се търси и най-удачните условия за изпълнение на тези мерки тъй като е, става дума за това да видим също дали директивата е най-добрият начин да се постигне интегрирано управление, е, защото в морските пространства има зони, е, които се използват за различни дейности, но и от различни страни членки Тоест, е, е, в е, пространственото планиране, ако няма еднакви инструменти или достатъчно близки инструменти, за да може да се дискутират трансграничните дейности, няма да може да се постигне резултати. Във всички случаи ние ще трябва да искаме от страните членки, след като създават мерки за подобно морско планиране, и търсят е, си растеж, трябва да изискваме от тях, когато създават е, тези планове за планиране и интегрирано управление, да е, се предвижда и достатъчен марш за маневри на конкретните страни членки, които вече са създали подобни системи за да не се налага те да тръгват от абсолютна нула отново. Освен това, има много различни е, мерки и подходи в е, различните страни членки. Някои са по-регионализирани, други по-централизирани, така че трябва да се остави достатъчно свобода по отношение на институциите, как да си ги избира всяка страна. Това се включва в измененията, които предлагам. Тоест, е, участието на е, експерти, на е, местни власти, регионални, гражданско общество, т.е. на всички заинтересувани участия да бъде за условие при съответно планиране и управление на тези дейности. И освен това, е, считам, че трябва да се остави достатъчен марш за маневри, когато е, страните членки се очаква да планират тази дейност. Освен това, предлагания от комисията е, текст е, включва и един списък от дейности, които трябва да бъдат изпълнени от държавите членки по отношение на морското пространствено планиране. В този случай комисията като че ли иска в добрия смисъл на думата да се отърве от своите правомощи и задължения, но ако ще трябва да се прави интегрирана морска политика, не може да пренебрегваме туризма, не може да пренебрегваме добивната дейност, защото в противен случай тази интегрирана политика ще е само частично интегрирана. А, така че не можем да регулираме да няма конфликти между различните видове дейности и използване на морското пространство и крайбрежните зони, ако изключваме някои дейности в такъв смисъл и списъка на дейностите и, възможностите за използване на морските и крайбрежни зони е, не може да бъде ограничителен списък. Би следвало да помислим какви са условията, но би следвало също така и да оставим възможност да дадем само указания на страните членки как да взимат предвид подобни дейности, без да ги ограничавам. Обръщам внимание, че в края на кръщата става дума за размяна на мнение водеща комисия, комисията по транспорт. Давам думата сега на господин Козловски, който искаше да се изкаже. Благодаря ви, господин председател. Аз се изказвам от името на колегата Валенса. Той ме помоли да прочета неговото изявление. Дейностите по опазването на околната среда трябва да бъдат пряко обвързани с всички дейности, извършвани морската среда държавите членки вече са започнали да изготвят собствени национални планове по начин, по който те смятат за оптимален и като отчитат конкретните условия. Държавите членки са изправени пред много кратки и крайни срокове, що се отнася до изготвянето на техните планове. Необходимо е да се определи какво пречи да се изготвят национални планове. Не трябва да се допуска да се налагат допълнителни неоправдани ограничения върху държавите членки. Целите, съдържащи се в този документ, означават, че няма особена реална полза от него. Един от примерите за това е подпомагането на сектора на рибарството и сектора на аквакултурите. И това се предвижда да се постигне в контекста на опор. По време на последната реформа беше завършена сериозна дейност в това отношение. Много национални парламенти, включително и полският Сейм, участваха в процес на подготовка. Предлагам на тази парламентарна комисия да прецени дали не можем да използваме един законодателен документ за всички държави членки, дали няма да бъде по-добре възоснова на секторната политика да се изработи подход към този проблем. Госпожа Лювин има думата. Заповядайте. Заповядайте. Благодаря. Искам да благодаря на Изабел Тома за отличното експозе. Тя каза защо трябва да има такова морско пространствено планиране. За съжаление, имаме фонов шум, не е изключен микрофона на председатели, не чуваме госпожа Лювин. Колегата от Полша продължава госпожа Лювин каза, че се засягат компетенциите на държавите членки. И всъщност това е едно от най-големите предизвикателства. och att aktiviteter som, som sker på land och... Продължава госпожа Лювин. Дейностите които се случват на сушата, засягат морето. И не само Балтийско море страда от свърх голямото разрастване на водораслите. И в Средиземно море, и в Атлантическия океан виждаме, че има инвазия на медузи, например. Океаните и моретата на Европа не се чувстват добре. И онова, което се предвижда тук, ще засегне много различни политики в Европа, които се случват на сушата. Дебата е изключително интересен. Ако искаме да направим нещо за моретата на Европа, трябва да разгледаме това, което се случва на сушата и морското пространствено планиране би означавало, че трябва да се включи повече крайбрежно планиране тук. Това е чувствителен въпрос за много държави членки, даже за моята страна, Швеция. Ние смятаме, че текста навлиза твърде много в правомощията на държавите членки. Аз смятам, че това е жалко, защото ние трябва да се вземем в ръце и да намерим, например, възможност за хармонизация на данните, за обща отчетност, за единен начин за събиране на данните трябва да можем да обменяме позиции с нашите съседни страни, ако искаме да постигнем нещо, тъй като сътрудничеството в Балтийско море показа, че едностранните шведски мерки не водят до нищо. Ние трябва да разговаряме с нашите държави членки, с Русия, например, за да можем да решим проблемите, иначе те в Балтийско море ще продължат. Ето защо ние трябва да направим нещо. Някои държави членки смятат, че си свършват работата. Швеция, между другото, още не е започнала с морското пространствено планиране, така че не разбирам защо има оплаквания тук. Ние първо трябва да направим нещо по тази директива мога да предвидя, че вероятно ще има много големи проблеми с тази директива, тъй като има много страни, които смятат, че директивата отива твърде далеч и навлиза в правомощията на държавите членки. Така че трябва да продължим да разговаряме и да видим къде ще мине границата. Освен това, трябва да се придържаме към формата. Трябва да има отчетност, докладване и така нататък. Не смятам, че всичко това е толкова проблемно. Освен това, трябва да се договорим за основни цели, които Съюза трябва да постигне, например по отношение на директивата за морската среда. Там се казва, че трябва да има добър морски статус до 2020 година и трябва да имаме инструменти. И всъщност този текст може да бъде инструмент за постигането на тази цел. Имам конкретен въпрос по предложението на комисията. Става въпрос за член 8, където се изброяват различните неща, които би следвало да се включат в стратегията за интегрирано управление на крайбрежните райони. Значи имаме възобновяеми източници на енергия, земеделие, риболов и така нататък. Една от най-важните области, според мен, е туризма. Туристическата индустрия. Това е огромна индустрия и ето защо тя може и да изглежда нещо, като нещо не е важно, като хора, които се разхождат наоколо по-бански, само че това не е така. Туризма е много важен и той трябва да се отчете наред с всички петролни платформи, например, е, и пристанища, когато се прави пространствено планиране. Така че искам да разбера какво се случва в тази връзка. Благодаря. Благодаря, давам думата на Вернер Кун. Danke, Vorsitzender. Благодаря ви, господин председател. Ние работим по тази тема в Комисията по транспорта и госпожа Майснер е докладчик по този въпрос. Пространствено планиране на морските зони – Тази тема придобива все по-голямо значение и за това смятам, че е необходимо, когато използваме ресурси, да действаме съгласувано. Но не искаме да има едно допълнително ниво на планиране, създадено на европейско ниво, когато всички държави членки, преди да предприемат каквото е било, да искат разрешение от Европейския съюз. Госпожа Тома много добре го посочи. Тя каза, че ние имаме нужда от свобода. По-настоящем сме в затруднено економическо положение. И възможностите, които предлагат морските ресурси, за увеличаването на брутния вътрешен продукт и създаването на работни места предлагат огромен потенциал. Затова ние предлагаме, че трябва да има национално ниво, на което вече са разработени инструменти за планиране и дейността в различните сектори следва да се координира. Например, ние в областта на рибарството имаме зона за защита на рибарството 12 мили Тоест има достатъчно трансгранично сътрудничество и координация. Също така имаме изключителни економически зони и ИЗЕ. Нещо, което се прилага към международните води. Мисля си, че имаме достатъчно трансгранични проекти и те трябва да се координират на европейско ниво. Съгласни сме, какво казах и полските ни колеги, господин Козловски и господин Валенса. Разбира се, различни дейности, различни сфери на дейност могат да влязат в противоречие. Например, имаме международни маршрути за корабоплаване и в Балтийско море, и в Средиземно море. Разбира се, те трябва да имат приоритетен статус. Тук никой не би възразил. И разбира се, тук трябва да се гарантира спазването на стандартите за опазване на околната среда трябва да спазват зоните по Натура 2000 или други защитени територии. Разбира се, всичко това трябва да се спазва. Това въжи и за рибарството. Много е важно всичко да бъде достатъчно ясно определено и мисля, че точно нашата комисия трябва да се занимава с това, кои ще са защитени територии, защото след като те са определени, вече те ще трябва да бъдат защитавани. И Разбира се, същото се отнася и до зоните за рибарство. Ние трябва да гарантираме поминък на рибарите. Що се отнася до сектора на туризма, това е изключително важен фактор за економиката. Тук също никой не би възразил. Обаче, тук трябва да бъдат обхванати само трансгранични проекти, например големи проекти, които обхващат няколко различни държави членки. Само те трябва да бъдат координирани на европейско ниво. Но това, което е изключително важно, и с това приключвам, е да определим коридори, които да са предвидени за инфраструктурни проекти, например строителството и полагане на газопроводи, на електропроводи. или, примерно, централи, използващи енергията на вятъра, които са разположени в открито море. Дори и далеко съобщителни кабели. Като създадем такива коридори, няма да има нужда да се започват от нулата нови процедури по пространствено планиране всеки път, когато се предприема отделен проект. Знам, че госпожа Льовен и госпожа Майснер вече са обменили мнение по този въпрос. Благодаря. Давам думата на госпожа Лахнер, която е много добре, защото тя всъщност е докладчик и ни представи в Комисията по транспорт. Благодаря, господин председател. Аз съм тук в качеството си и на докладчик във водещата комисия и на докладчик в Сянка. Много съжалявам, че много късно дойдох и не успяха да чуя изложението на колегата госпожа Томас. Просто, за съжаление, имах други ангажименти затова пристигнах, за съжаление, доста късно, но отбелязах всичко, което беше казано в мое присъствие. От гледна точка на Комисията по рибно стопанство, тук има важни съображения, когато мислим за ролята на рибарството в растежа, осигурен от морски ресурси, научната дейност. Разбира се, като комисия по рибно стопанство се интересуваме от морето като цяло. И това е любимата ми тема, откакто станах депутат в Европейския парламент. Това е една политика, която започна да се формулира от Европейския съюз от 2007 година, защото видяхме, че нараства обема и вида на дейностите морето, а морета са много деликатни екосистеми и затова е необходимо да мислим също така не само за бъдеща економика, но и за интереса на бъдещите поколения. За това е необходимо да осигурим максимално устойчив подход към моретата, така че да ги запазим, най-вече да запазим най-крехките екосистеми. Например, аз съм от Долна Саксония, от Германия и морето край нашите брегове е защитена територия и туристите, когато идват, получават информация за ценността на морето. Да, извършва се рибарска дейност. Има маршрути за рибарите. Също така има различни инсталации, например за използване на енергията на вятър за производство на електроенергия. Тези инсталации се намират край бреговете, но разбира се, всичко това се планира предварително, се обмисля предварително. За това е изключително важно да се отчете, че в една интегрирана морска политика трябва да се прилагат най-различни инструменти. И още през 2007 година беше казано, че разбира се трябва да има морско пространствено планиране, също така дългосрочно управление на крайбрежните зони. От самото начало всички държави членки се съгласиха с това и сега вече има инициативата Син Растеж. Нещо, което е една от основите на стратегията Европа 2020. Ние трябва да погледнем цялостто, как можем да управляваме всички тези дейности. Комисията вече говореше за пространственото планиране в моретата и също така интегрираното управление на крайбрежните зони. И комисията тук предлага рамкова директива, която е максимално широка и ние можем да разберем държавите членки, които казват не искат, които не искат Европа да им диктува какво да правят. Малко го казвам по-праволинейно, но същевременно Европейската комисия не иска да има прекалено много разпоредби, а по-скоро да се използва реално това, което вече съществува в доклада ми, който аз в момента подготвям и който утре ще предам на службите за писмен превод. Моят доклад, основан на мои срещи с най-различни представители на заинтересованите страни, се стремя да изясня някои от по-неясните моменти. Например, комисията казва, че иска да запази разпоредбите, а не иска да ги променя. Комисията не иска да създава повече бюрокрация и трябва да се отчете, че държавите членки вече има добре работещи стратегии, национални планове и комисията казва, че не иска нищо да добавя към това, обаче това не става много ясно от предложението на комисията. Имаме много крайбрежни държави в Европейския съюз. Има и държави, които нямат излъз на море, но така ли, че те участват по някакъв начин в дейности, свързани с крайбрежните зони. Затова трябва да помислим как по максимално реалистичен начин да направим така, че да не влизат в противоречие различните дейности, свързани с морета и с крайбрежните зони. Тук става дума за такива идеи като трансгранично сътрудничество или трансгранично управление или сътрудничеството с трети страни. Още веднъж искам да помоля за извинение госпожа Тома, че не успях да присъствам по време на нейното изложение. С нетърпение очаквам бъдещата работа по този доклад. С нетърпение очаквам измененията от колегите. Обедена съм, че тази парламентарна комисия ще продължи започната вече работа. Благодаря ви. Председателят не използва микрофон в момента. Мерси, <laughs> beaucoup. Euh, Uh, uh, Благодаря, господин председател, и много благодарности към докладчика за конструктивния подход и за много положително водослово. Благодаря и за много положителен дебат, обсъждане на предложението на комисията. Моето впечатление, е, че има едно общо опасение, което пролича всички изказванства. Бих искала да изясня някои ключови моменти. Говориш се за списъка на дейности и сектори, които спо, споменават член 5 и член 8 на предложението. Бихме искали да уточним, че става дума за един списък от политики и секторни дейности, които се изброяват в тези разпоредби. Този списък не е изчерпателен, така че той изобщо не изключва това, че разбира се, държавите членки могат да въвеждат най-различни секторни политики, да добавят други сектори, които те смятат, че следва да бъдат включени от тях. Ние споменавахме ключови сектори. Articles in so Commission can only legiferate. И комисията посочва, че ще занимава само с онези аспекти, които са предмет на отговорност и промощен на европейско ниво. Но ако и има опасение, че няма да се признае значението на туризма и неговото влияние върху крайбрежните морски зони. Разбира се, ние ги го признаваме това, за това държавите членки могат да включат всеки един сектор, включително и сектора на туризма, ако те смятат, че това е важно. Така че списъкът е само ориентировачен. И искам да посоча, че държавите членки ще запазят изцяло своите правомощия за това какво да се включва в плановете. Тоест става дума за, пълната правомо... за пълните правомощия и пълната отговорност на държавите членки. Ние разглеждаме секторите, които са вече предмет на Европа, европейска политика и европейски подход и за които няма да се веждат нови задължения. Искам още нещо да посоча, че това е просто списък на дейности и сектори, в които вече има добре разработена твърдена европейска политика. Така че държавите членки имат много голяма степен на свобода, за да действат тази сфера и да определят това какво иска да постигнат. И когато Говоря за това и искам да кажа, че това, което се предлага не европейско ниво на планиране. Не, планирането ще остане изцяло в правомощията на държавите членки. Това, което мога да ви уверя, че комисията няма да се намесва в това планиране, няма да се намесва в стратегиите за управление на крайбрежните зони. Това остава правомощите на държавите членки. Това, което изискваме в това предложение е да се спазват определени чисто процедурни задължения, така че да се случва това планиране при пълно зачитане на някои ключови елементи, споменати от госпожа Тома, при извършване на един пълноценен консултативен процес и в условия на трансгранично сътрудничество, защото трансграничното сътрудничество предвид характера на дейностите е ключов елемент. Но искам да кажа, че това са чисто процедурни изисквания, не се налагат никакви изисквания, свързани с съдържанието, съдържанието на плановете. Бих искал също така да отговоря на това, което каза госпожа Майсер. Бих искала още веднъж да повторя, че директивата не изисква държавите членки да променят структурите за управление на национално или местно ниво. Т.е. не проистичат никакви нови задължения. Единственото изискване е държавите членки да определят един или повече компетентни органи, които да отговарят за сътрудничеството с други държави членки или с трети страни. Но ние посочваме, че могат да бъдат създадени механизми за такова сътрудничество, но тук ние не добавяме още едно ниво на бюрокрация. Ясно е, че това, което искаме е да гарантираме, че се зачита и уважава всичко, което вече е създадено в различни държави членки. Така че всички механизми, включително и механизмите за регионално сътрудничество, които вече са създадени държавите членки, са нещо, което ни зачитаме и няма никакво намерение да създаваме ново ниво на бюрокрация или да изискваме някакви промени в механизмите, които вече са създадени държавите членки. Има обаче държави членки, които няма такива механизми, за това има изискване те да създадат механизми за консултациите и нататък да определят кои са компетентните органи. Но там, където вече има такива системи, те съществуват в много други държави членки, то там това предложение не налага никакви други изисквания, нито някакви нови процедури, нито някакви нови нива на бюрокрация. Благодаря ви. Euh, euh, За да приключим, давам думата на докладчиката още веднъж. Благодаря. Нека да се опитвам да, да се опитам да успокоя господин Козловски и колегата, от чието име той се изказа. Във всички случаи целта е да има инвестиции за растеж. Тоест, не търсим да се нанесе е, финансов удар само за удоволствието да се картографира или е, планира пространството, а просто да се даде възможност да се разработят нови дейности, които до този момент не е било възможно да бъдат разработвали в някои страни, именно защото е, не е имало дейност по е, пространствено планиране. И е, за това е необходимо именно да се решават подобни проблеми. И абсолютно съм съгласна с господин Кун, че в края на краищата всяка държава ще си вземе решения сама за себе си. Просто е, е необходимо да направим така че е, е, директивата да не задължава, а просто е, да даде е, така контура на задълженията на страните членки за пространствено планиране, за необходимостта да се защитят е, по екологични съображения определени зони. Това безспорно са правомощия на страните членки и не се предвижда да се прави нищо на европейско ниво. Но определено не е лесно да се изпълнят отделните дейности по планирането и в такъв смисъл подкрепям госпожа Левин по, в изказването и за седми член. Съвсем ясно е, че занимаващите се с рибарство се интересуват много повече от е, новите дейности по, моро, по море и не се интересуват от въздействието на определени дейности на сушата, например, или по крайбрежието. Е, примерно е, добивна промишленост или засилване на туристическата и развлекателната дейност. В такъв смисъл е, трябва да има е, така разглеждане на проблемите в цялост. Да речеме, когато ще има засилена мобилност, това трябва да се планира. И, и комисията именно в това отношение, аз е, също искам да задам въпроса. Не виждам е, как може да се извърши една сериозна работа по планиране, без да се е, отчитат е, дейностите, които имат най-голямо отражение върху е, морските ресурси или върху околната среда. И списък разбирам много добре, че той не е изчерпателен, но като кажете, че не е, е, е изчерпателен, не означава, че трябва да не се включат някои абсолютно ключови дейности. Не знам как точно да, да го определим, но в противен случай този списък ще си остане просто е, безсмислен. Ако в една е, риболовна зона изведнъж се започне минно-добивна дейност и ако няма е, съответно синхронизирано планиране на възможностите за определени дейности в тази област, е, за мен въздействията ще бъдат много сериозни. И сега не, не, вижд, не мога да кажа, не мога да предложа решения в това отношение, но в края на кращата има дейности, като добивна промишленост или а, туризъм или поставането на шамандури. Не виждам как точно тези неща могат да се изключат от процеса на планиране. Тоест, разбирам проблем е да се е, реши докъде е да се спре в списъка, но и страните членки следва те сами да вземат политическото решение дали да позволят определени дейности или не. Там няма никакъв спор. Но е, предварително да се предвидят дейностите при планирането, за мен е това е абсолютно задължително. Благодаря на Изабел Тома. С това приключваме е, доклада. Е, вчера сутринта бяха взети решения на срещата с е, координаторите. Секретарята ви ги е изпратил. Ако нямате коментари, ще считаме, че са е, приети. Следващото заседание ще бъде на 5 септември 2000. 2013 е, година от 15 е, до 18.30 е, и с това приключваме, скъпи колеги. Пожелавам ви приятна вакансия и благодаря на всички. Не виждам да бързате да си тръгвате, можем да останем, ако желаете.